се обявява срещу делегиран правен акт. Председателят на комисията на председатели на парламентарни комисии, съгласно правилника за дейността ни, ми съобщи, че на председателския съвет не са били повдигнати възражения могат да се противопоставят една цяла политическа група или 40 депутати. Ако няма такива възражения, ще се проведе гласуването. Днес заедно с председателя и по-точно председател